Good afternoon, dear colleagues. Уважаеми колеги, добро, добър ден, добър ден, нека започнем. Нека започнем нашето заседание. I'm going to start with the first... Първа точка от дневния ред. Ще продължа на италиански. Значи, Първа точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Днес най-важната, най-важното ни занимание ще бъде специалният доклад за Frontex. Предвидено е посещение на ирландска делегация от Ирландския парламент, Комисията по, петиция, по петиции. Е, ще говорим с петициите за италианските преподаватели по чущ език, след това с унгарски петиции, френски петиции и ще говорим за посещението в Галиция. Ще говорим за отделянето на Баклука във Франция и Италия и ще говорим за доклада 2013 година Европейско гражданство. При някои от петициите петентите ще бъдат сред нас, а именно при точка 6, 7, 8, 9 11, 12, 17, 18 и 19. По тези точки, при тези петиции, заявителите ще присъстват. Ако няма възражения, колеги. А, има. Госпожа Синовска. Благодаря. Аз имам възражение по отношение на един въпрос. Е, предлагам точка номер 16 да отпадне и информационното посещение за Галиция. Оценка на работния документ. Ние по получихме работния документ. Та носи наименованието заключителен доклад от 28 октомври. Има и приложено писмо от секретарията. В него се казва, че тази версия, последна версия, е синтезис на дескриптивната част на текста, но аз не смятам, че това е синтезис наистина. Това не е обобщена, синтезирана версия. Както разбираме, от правната служба, ако има различни мнения в дескриптивната част, те трябва да бъдат описани в Конституционния съд или пък в Съда на правата на човека решенията се вземат с мнозинство и това решение бива описано, в последствие следват и мненията на мълцинствата. А тук какво имаме? Тук имаме точно обратното. Имаме един една смесица. By majority, by two members. Имаме становището на два, член, на два члена на делегацията Ангелика и Чтана. И имаме версия на текста, предложен от Али Болан, ръководителя на делегацията. Но тъй като тези становища не са в скоби. Особено становището на господа Дин Балан. И хората се объркват. Объркващо е, не се разбира кой какво казва. Освен това, когато четете текста, има 35 споменавания на името на господин Булан. А нашето становище е споменато 6 пъти. Някъде се казва, членовете на делегацията смятат, че, а след това се казва други членове, други депутати, е, смятат, че. Сега не, не става ясно кой какво смята. Има испански депутати, има членове на парламента от членове на делегацията. Не става ясно кои членове какво казват. Така че това не е описание на становищата. На становищата става... Тук имаме една смесица на текстовете без скоби, без пояснение кой какво казва. Има просто изреждане на резултатите. Например, ние казваме, че дадената ситуация про продължава в настоящето, а тази формулировка е про променена. Казва се, че тази ситуация е съществувала и преди така че моето предложение е да не обсъждаме точка 16 и да помислим какво да направим по-нататък. Благодаря, казва госпожа Вернер. Да, аз подкрепям колегата. Най-добре е да погледнем доклада, съставен от мен и от Татяна и да изготвим обективно становище, защото има разлика между становищата. От една страна има моето становище и на, на е, това на Татяна има и становище на ръководителя на делегацията. Защото, е, госпожо председател, властите се споменават в нашия доклад и в последната версия има становище на властите, а тези становища не са отразени в последната версия. Така че аз мятам, че е, по време на едно такова посещение всичко трябва да бъде, всички становища трябва да бъдат осветлени. Е, това трябва да са критериите за един такъв доклад за информационно посещение. Имаме нашите правила имаме съвета на правната комисия и не е прието да имаме различие. Трябва да си следваме правилата. В противен случай ще има прецедент. Трябва да следваме правилата и да отложим тази точка. Благодаря. Аз искам също да кажа, че подкрепям предложението да не обсъждаме точка 16. Нека всички страни да се. Да, да си сътрудничат и да се съставят един общ доклад. Защото едно информационно посещение трябва да отразява нещата, които са се случили, нещата, които са казани bei allem Respekt will ich nochmal unsere Ausschussvorsitzende ausdrücklich. Ние сме в е, ситуация, при която участниците в делегацията не изготвиха описателна част е, като отчет на това, посещение, това аз съм против отлагане. Ще ви кажа и защо. Ако днес отложим срока, то тогава ние ще бъдем сигурни, че няма да има повече доклад е, това ходене върху въглени, което ние преживяхме, не знам. Не знам защо участниците не се обединяват около един общ текст и за това ние прехвърлихме тази задача на е, председателя на комисията, защото членовете не бяха в състояние да изготвят съвместен отчет това е нещо уникално в историята на нашата дейност и трябва да ви кажа още веднъж, че съм против отлагане, защото предполагам, че ще започнем от начало, а мандата ще изтече, който желая, нека да го прави, обаче тогава в крайна сметка доклад няма да имаме. And, uh, I'm just, uh, I think that we have rules, not... Имаме правила, а не само мнозинства и малцинства в комисията. Е, трима делегати, е, тези трима делегати са равнопоставени. Имаме становище на мнозинството, имаме на малцинството. Председателката, е, госпожа Алкен, след като искате да спазваме правилата, моля спазвайте правилото, че председателката дава думата на изказващите се. Благодаря. Председателката. For people, your, your position Uh, господин Бостинаро не е тук, но позицията е ясна. Е, господин Кашман ще я представи. Тогава отлагаме точката, тъй като мнозинството е за отлагане. Освен това, според правилата, когато членове на делегацията не стигна до споразумение, поради факта, че докладът е просто описание на това, което е видяно и чуто, за да може комисията да продължи своята работа по съответния въпрос. Аз мятам, че доклада не е изготвен правилно. <clears throat> Освен това, доста дълго време се занимаваме с този въпрос. И аз съм разочарована от това. И така, в моите прерогативи е да кажа да постановя представянето на доклада, но мисията в Галиция не успя да изготви доклад. Защо? Защото членовете не стигнаха до споразумение. Колегите се изказаха. Госпожа Бертман изказа своето становище, господин Полан има своето становище. На базата на, тези, на тази информация аз мятам, че вашите мнения се различават, има различни документи изготвени, всичко е разумно. Но вие сте били включени в делегацията. Ако смятате, че нещата не са отразени правилно, то аз съжалявам, но в такъв случай смятам, че в тази, в настоящия момент не може да продължим работа по тази точка, защото тя няма да е продуктивна. Това само ще осложни и ще попречи развитието на въпроса. Ние може да обсъдим петициите, свързани с мисията. Така че тази точка няма да се обсъжда днес. Освен това, освен точка 16, имате ли възражение против дневния ред? Господин Яр, както казахте, нашата политическа група е против отлагането. Ние е, искам специално за протокола да бъде отбелязано, че ние сме против отлагането. Партито Популаре Европео. Добре, решението е взето само с е, един глас против на групата на НП. Точката ще отпадне от дневния ред и продължаваме нашата работа. Господин Бушкинар. Бих искал да добавя и моето становище, а именно много жалко е, че след толкова месеци на безуспешни опити отново не можем да постигнем споразумение. Аз самият бях член на делегацията и като такъв участвах в две много тежки много, мисии с много напрежение и все пак успяхме да постигнем някакво споразумение, в кое, което в крайна сметка беше гласувано и което според мен беше в услуга и облагодетелстваше както нашата комисия, така и вносителите на петиции. Благодаря господин Бощиняров. Втора точка. Одобряване на протокола от решението от 17 октомври 2013 година. Одобрихме новата процедура. И освен това, заедно с колегите координатори се споразумяхме да ускорим сроковете за работа на нашата комисия. Разполагате с протокола и можете да запознаете с него на интернет портала на нашата парламентарна комисия. И така Приемаме протоколите. Благодаря. Визитата в Дания. Един колега от, Дан... от Зелените искаше да представи становище. Бе обяснено, че това становище е представено в протокола. Аз възразявам обаче, защото при нас не е практика за разлика от мнението на някои колеги, да се изготвя становище, просто защото някой не може да присъства по, при гласуването. Никой от нашите колеги не е правил това и би трябвало това да остане узус. Благодаря. Quindi possiamo mettere questa dichiarazione come... Добре, ще добавим вашата забележка в протокола, в, в, в приложението към протокола, тъй като протокола вече беше разпространен. Ще добавим този коментар в приложение. Искам да се изключи тази декларация, защото не е необичайно да се представи декларация за гласуване, ако съответното лице не е в залата. Това не е възможно. Ние не можем да въвеждаме тук неща, които просто ни хрумват, защото е, за някого, да речем, темата е много важна. Това не е възможно. Или лицето присъства на гласуването, или не присъства. И аз мисля, че не би трябва да се допускат е, изключения. It was me who was brought to hospital in emergency. Става въпроса за мен. Аз трябваше да бъда прията поспешност в болница тази сутрин и нямаш как да присъствам. И затова помолих колегите от моята политическа група да прочитат моята позиция. Като цяло смятам, че това е един много зле написан доклад и не мисля, че мога да го поправя кой знае колко с моето становище, така че да не включите моето мнение няма толкова голямо значение. Va bene. Грация, grazie alla Добре. Благодаря на колегата Олкин. Олкин. Опитваме се да вземем предвид интересите на всички. Както каза госпожа Алкин, това по никакъв начин не влияе, не влияе на общите резултати от получването, така че с нейно съгласие ще заречим нейното становище протокола. Възражения не добре. Продължаваме с точка 3 от дневния ред съобщение на председателя. ако трябва да споменем списъкът от петиции, който беше разпространен миналата седмица, нямаше възражения. И при това положение ще включим приложението в протокола от днешното заседание и препоръките се приемат в, нач... в вида им, в който са били одобрени. И накрая, по отношение на становището относно годишният доклад, изготвен от господин Паксас. Господин Паксас няма, да бъде, няма как да присъства днес и ще го замести колегата Брасас. Говорим за първият доклад, който ще разгледаме, т.е. точка 5 от дневния ред. señora presidenta yo le pediría que tras la votación que ha habido sobre el tema de galicia hoy mismo Благодаря ви, госпожо председател. След гласуването относно случай в Галисия, бих искала да разгледаме въпроса на заседанието на координаторите, за да разгледаме какво ще направим от тук нататък. Така че ви предлагам още днес на заседанието на координаторите да разгледаме този въпрос. Благодаря ви. Добре. Ще включим този въпрос на заседанието на координаторите. Заместник председателя също ще присъства и ще може да разгледаме този въпрос. И така, предлагам ви да преминем към точка 6 и да започнем конкретната си работа, а именно да дадем думата на гражданите. Председателят се поправя. Прескочих една точка от дневния ред, за което се извинявам. Първо ще разгледаме точка 5 от дневния ред. Става въпрос за 29 ят годишен доклад относно контрол върху прилагането на правото на Европейския съюз. Както казах преди малко, докладчикът господин Паксас ще бъде заменен от колегата му, на когото давам думата незабавно. Pirmininkė, dėkui už благодаря, госпожо председател. Колегата пак с не може да присъства днес. Той все още пътува към Брюксел. И от негово име бих искал да благодаря на всички колеги, които допринесоха за изготвянето на това становище. Бих искал също така да благодаря на всички колеги от името на колегата Паксас. И всъщност това е, което имам да кажа. Представянето наистина беше кратко, че можем директно да гласуваме. Благодаря ви. Благодаря. В такъв случай, нека направо да пристъпим към гласуването. Двадесет и девети годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз. Гласуваме това становище al параграфу 1 del collega Валеза. Изменение едно, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 нова алинея едно. от мен е изменението за, против, въздържали се, приема се. Нова алинея едно, изменение Вилан, за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение. Има ли някой, който е против устното изменение? Не, което означава, че устното изменение на господин Виланд се поставя на гласуване кой е за, против. Извинете, е, можем да повторим гласуването. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 4. Мацони по точка 2. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5 на колегата Фернандес по параграф 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 на Бекер по параграф 2а нов. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 на Виланд. Параграф 2а нов. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8. Параграф 3. Мацони за, против, въздържали се, приема се. Може би да гласуваме анблок. Добре, изменение 9 Виланд. Това е по параграф 4. За, против, въздържали се, отхвърля се според мен. Отхвърля се, да. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прибавя се и колегата Вертман със своя глас, моя глас също, което означава 7 за, 7 против. Ripetiamo allora la votazione. Значи трябва да повторим гласуването. Начало на гласуването. Гласуваме по изменение 9 на Виланд. Начало на гласуването. Край на гласуването. Сега имаме 7 гласа за, 8 гласа против и 1 глас на председателя, 8 за, 8 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Изменение 10 по параграф 4 Анов на госпожа Герингер де Оденберг за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 Мацони Параграф 4а нов за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12, Лидия Герингер де Оденберг. Параграф 4б нов за, против, въздържали се, приема се. Мацони, изменение 13, параграф 4б нов за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 по параграф 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменения 17 и 18 на Виланд и на Майер. По параграф 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 19 Фернайдес. пак по параграф 6, отпада. 19 е и 20 отпадат. Преминаваме към 21. Вилан по параграф 7 за, против, въздържали се. Приема се. Можем да проверим още веднъж с електронно гласуване. Гласуваме по изменение 21. По параграф 7. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 9 за, 6 против. Моят глас също е за, т.е. приема се. Sempre al paragrafo 7, collega Fernandez. Изменение 22 по параграф 7 на Фернандес. Гласуваме. Отпада всъщност втората част, извинете. Гласуваме по първата част и след това ще видим дали ще отпадне втората част. Поправя се председателката. Гласуваме разделно първа част на изменение 22 за. Против. Отхвърля се. Гласуваме по втората част. Всъщност не. По този начин втората част отпада, защото първата част беше отхвърлена. Изменение 23 на Валеса за. Не, всъщност отпада. Поправя се председателката, защото 21 беше прието. Тук е записано, че отпада, ако се приеме изменение 21. Секретарията не може също да ми помогне. Двадесет и три, двадесет и четири двадесет и пет отпадат, защото е прието изменение двадесет и едно. Преминаваме към изменения 26 и 27 по параграф 8 на Виланд и на Фернандес. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Тридесет на Фернандес по параграф 9 за против, въздържали се. Трябва да проверим още веднъж. Гласуваме по изменение 30 на Фернандес. Гласуваме електронно. Край на гласуването. За 6 за, 8 против, отхвърля се. Изменение 31 на Фернандес по параграф 9А нов за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, че с електронно гласуване гласуваме по изменение 31. Край на гласуването. 10 за, 5 против, 1 въздържал се. Приема се. 32 на Виланд по параграф 9 анов. За, против, въздържали се. Приема се. Устно изменение на Виланд. Има ли някой против? Гласуваме. По а, Устното изменение по параграф 9б нов е, приема се. Изменение 33 на Фернандес по параграф 9б нов. Кой е за, против, въздържали се? Да проверим, че с електронно гласуване. Начало на гласуването по изменение 33. 9 за, 6 против, един въздържал се, с това се приема изменението. Изменение 34 по параграф 10, пак на Фернандес, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 на Райна Виланд по параграф 10а нов, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 на Фернандес, параграф 11, кой е за, против, въздържали се, приема се. Параграф, извинете, изменение 37 на Вилан, параграф 13а нов, е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 38 по параграф 14 на Фернандес за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 на Валеса, пак по параграф 14, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 на Виланд по параграф 15 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 41, Фернандес, пак по параграф 15, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 42, Герингър Дърнберг, по параграф 15, Анов, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 на Фернандес по параграф 16 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 43 на Бекер, пак по параграф 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 на Майер, параграф 17, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 на Герингер де Еденберг, параграф 17 е нов. Кой е за? Против. Въздържали се? Нека да проверим още веднъж с електронно гласуване. Не е ясен резултата. Гласуваме по изменение 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. 4 за, 8 против, 4 въздържал се, с това се отхвърля това изменение. Сега гласуваме по цялото становище. Кой е за? Начало на гласуването. Край на гласуването. 14 за, 1 против, 0 въздържали се. С това становището се приема. Благодаря. Благодаря на колегата пак с за работата, която са извършили по изготвянето на това становище. Сега преминаваме към точка 6 петиция 749-2012, е, внесена от е, лицето МБ с британско гражданство, е, не присъства днес тук. Петицията относно продължаване на изпитателния период за рентгеновите скенери за проверка на хора на летище Манчестър, тъй като вносителят не присъства, давам веднага думата на комисията. Sulle petizioni scritte al punto 6 che ho menzionato prima, la parola quindi... И така, както казахме, по точка 6 давам думата на Тайтулус за комисията. Благодаря ви, госпожо председател. Петицията засяга потребата на скенери за сигурността, за сигурността в е Обединеното кралство. Ще ви дам няколко правителни сведения. През 2011 година Европейския съюз прие регламента за потребата на скенери в сигурност на летище в Европейския съюз. Става въпрос за скенери, използващи неионизиращи системи и скенери, използващи рентгенови лъчи, не могат да се използват. Освен това се предвижда възможност за пътника да поиска альтернативен метод на проверка, различен от минаване през скенер сигурността. През 2011 година Дентото кралство идентифицира за по-строга, сигурно, по-строга мерка за сигурност, т.е. че те не позволяват тази възможност за употреба на альтернативен метод на проверки, че всеки път никой отказва да ми премине през скенера за сигурност, не може да има достъп до борда на самолета. Европейската комисия прецени, че всъщност въпросът, който трябва да, Европейската комисия е дали политиката без скенер няма полет е по-строга мярка съгласно европейското законодателство или е нарушаване на европейският регламент. Нашата оценка на нашата правна, на нашата правна служба показва, че действително става въпрос за нарушаване на европейското законодателство и ние започнахме първоначална процедура за нарушаване на законодателството на 22 ноември. Обединеното кралство започна законодателна процедура за промяна на закона на Обединеното кралство, който налага политиката без скенер няма полет. И за което е казано от пет миналата седмица Пътниците, пътуващи в Обединеното кралство, има право на альтернативен метод за проверка, а именно ръчно претърсване вместо преминаване през скенер за целите на сигурността. От своя страна, носителят на петицията имаше и втора коментар, свързан с употребата на рентгенови скенери на летището в Манчестър. Вече имаме потвърждение, че тези стари скенери които се използваха на чисто в Манчестър, са извадени от експлуатация през ноември 2012 година и са заменени с съвременни скенери. Благодаря ви. Благодаря. Отколкото разбираме, с тази промяна европейското законодателство вече е съвместимо с европейското законодателство. Това е една прекрасна новина от страна на Европейската комисия. И това за пореден път показва, че петицията, отправена към нашата парламентарна комисия не само беше основателно, но и беше чута от националните власти, които взеха необходимите мерки, за да спазят препоръките на нашата Европейска комисия и да съгласуват своето ответелство с европейското законодателство. Господин Бощинаго, имате думата. Госпожо председател, мисля, че ще, ще, си изкажа от името на всички колеги тук. За пореден път доказваме, че нашата парламентарна комисия може да бъде ефикасна и че ние наистина играе много важна роля в името на европейските граждани. Така че, действително, трябва да ускорим процедурата и да се вземем с случаите, където действително има проблем. Бих искал така да благодаря на колегите от Европейската комисия за отличното сътрудничество. Благодаря, господин Бощинаро. Действително, Благодарим и на вносителят на петицията за тази възможност да обърнем вниманието на този проблем. По този начин се стигна до преразглеждане и промяна на законодателството, което не беше в съответствие с европейското законодателство. И така може да, можем да четем този случай за приключен с положителен резултат. И така продължаваме с точка 7 от дневния ред. Петиция внесена от Дейвид Петри с британско гражданство от името на Асоциация на преподавателите по чужди езици в Италия. Смята се, че има дискриминация. Вносителите сте тук и те имат 5 минути за да представи своята позиция. Уважаеми, уважаема госпожо председател, Уважаеми членове на парламентарната комисия, последния път, когато бях пред вас, обсъждахме член на 26 от реформата на, ге... на закона Геомини и тогава вашата комисия счете, че редакцията на този член от закона не е достатъчно добра и че най-вероятно има и проблеми с прилагането на това законодателство. Предоставяхме секретарията три специализирани становища по доклада Гелмини, както писмо от офисът на комисарият Андур, в които се твърди, че Европейската комисия възнамерява да приключи с, с този случай, но никъде не се твърди, че този закон отговаря на европейското законодателство. Просто се твърди с най-общи термини, че няма необходими доказателства за продължаване на дело, на случаят. Нашият адвокат, професор Пикоти, е представил 17 страници с доказателства и ние смятаме, че има достатъчно основания да се продължи разглеждането на този случай. Няма нужда да се търсят повече причини за твърденията в пресата, че, че Европа наистина е в криз. Както виждате, тук се, тук се говори за нарушаване на правото на свободно предвижване министърът отговаря за европейските въпроси, е Обединеното кралство Дейвид Лидингтън, който се, се срещна с мен в четвъртък нееднократно и с много остър език е определял поведението на италианските власти като неморално и нелегално и нееднократно е изпращал силни послания към италианските министри Бонино и Кароца. От своя страна, британското, френското, немското, ирландското, испанското посолство също проявиха много голям интерес към случаят и си сътрудничат с останалите посолства в Рим. Тук трябва да се отбележи, че правителството на Силво Белоскони приложи закон на Гелмини само с една цел. И това е записано в протокола от заседание 94 на Италианския сенат от декември 2010 година. Там се казва със съжаление, че някой, в някои случаи се решават тъй наречените сваворели перля университа, които всъщност не са в интерес на самите университетите. Ясно, е, че тук говорим за едно общество, в което правата държава вече не функционира, в което дискриминацията се приема и расизмът също. Всъщност тук не говорим за а, закон, а говорим за диктатура. И става ясно, че 30 години след създаването на единния пазар в Европа, свободното движение в него все още не е възможно. Тук говорим за честно трудещи се преподаватели. Никой не ни обвинява в това, че сме туристи, стремещи се да се възползват от здраво, системата на здравеопазване, социалната система или каквото типа друга система в, Италянск, в Италия. Има шест решения на Европейския съюз, които показват, че които са в наши интерес, които показват, че ние имаме право. Запознайте се и с експертните становища, които сме предоставили. Всичките показват, че това решение подронва авторитета на, Европейски, на Съда на Европейския съюз. А професор Норин Бърлс заяви, цитирам, приключването на, това, на този случай ще е послание към Италия и към всички държави членки, че непрестанното пренебрегване на основни правила на европейското законодателство в крайна сметка няма да бъде успорвено. А междувременно в Лече, в Торино, в Милано и в Брещия с обратна с обратно действие се въвеждат съдебни решения и в 60% от случаите се оказва, че се, приема, се прилага закона геомини с обратно действие и по този начин се а, насърчава дискриминацията в ущърп на законодателството. Както виждате, по този начин се прилага една бързо въведена работеща случай по случай Европа по стила на въведен от господин Берлускони, вместо да се прилага една истинска Европа, така каквато иска комисията. Благодаря ви. There is even Mr. Innes. Do you want to, to add something? No. Okay, just the commission. So for the Commission, from Франциско Перес Куарес от комисията има думата. Благодаря, госпожо председател. Последната информация, която е, комисията изпрати на вашата комисия през февруари, ние правим препратка към анализа, която сме, който сме провели по отношение на този закон. Закона Джелмини. Получихме и допълнителна информация от италианските власти. Това се случи за последен път минали, този юли. Службите на комисията прецениха, анализираха информацията и стигнахме до заключението, че няма доказателства, което да ни позволи откриване на процедура към Италия под, по смисъла на член 108. И за това ние искаме да ви информираме, че случай трябва да бъде приключен. Това е нашето становище. Ние следваме процедурите и е, даваме на заявителя на петиция на петицията да предостави допълнителна информация, допълнителни е, доказателства, които могат да ни е, накарат да преосмислим становището си. Заявителят е, прави препратка към текстове, към документи от 14 ноември. Ние ще ги анализираме. една процедура по смисъла на член 108, наказателна процедура към държава членка, е прерогатив на комисията. Има подобни процедури срещу Италия от 2006 година. Италия не последва решенията на Европейския съд, което даде повод за наказателна процедура. Нашият аргумент за приключване на този фал е, след, е следният. Властите не са предприели съответните мерки, които да уеднаквят правата на италиански и неиталиански граждани. 2,5% плюс общ общата сума на 6 заплати, еквивалентни на 8% от общата сума, получена като заплата, би трябвало да се изплати на, като обещетение на засегнатите лица. Това е информацията, която мога да дам на заявителя. Ние се надяваме, че тези изчисления са правилни. Тези изчисления са направени и по повод на други италиански служители. Ние не можем да заключим, че има нарушаване на член 45 от договора. Заявителят твърди, че са нарушени правата на лектори и че правата на неиталиански лектори са накърнени от закона Челмини. Това противоречи на решението на Европейския съд обаче. Но нито едно от тези решения на съда не е в противоречие с постановленията на закона от 95-та година. Не е в унисон с европейското право да се прилагат закони, които са в противове с оговорките, постигнати с синдикатите. Тези оговорки трябва да вършат за всички служители и работници. Прави се разлика в, между италиански и неиталиански работници в закона по-скоро 95-та година, а не в закона Джелмини. Джелмини. На трето място, заявителя твърди, че последното изречение на член 46 алинея 3 нарушава член 47 от Хартата за основните права. Но тълкуването на тази разпоредба от италианските съдилища не е единно. В тези случаи ние стигнахме до заключението, че тълкуването не е единно, но това не е нарушение на хартата. Службите на комисията продължават да анализират доказателствата, изпратени от заявителя на 14 ноември. Ние ще информираме вашата комисия за резултата от нашия анализ. Миси Сокън? Sorry. Госпожа Алкен. Аз съм се занимавала с такива въпроси от много години. Имаме датски гражданин в Италия, който е получил по-малка заплата. И за това се подготвих доста основно по този въпрос. Е, говори се, че ще получим информация на следващ етап, но преди да приключим този файл. Би трябвало да разберем отговора, който ще се получи. Казваме, че, казва се, че има нова информация, нови доказателства. Трябва да се произнесем по тях, трябва да видим докъде ще стигне тази петиция. Така че аз много бих искала да се застъпя за това, да разберем каква информация, каква информация какъв ще е отговорът на комисията. Но защо всъщност искам да попитам комисията, защо не сте ни изпратили до момента вашите заключения? Вие казвате, че ще ни изпратите информация. Това е, е това обещание е направено преди доста време. До момента не сме получили обаче никаква информация. Защо? Господин Бощенаро, благодаря, госпожо председател. Три неща искам да кажа. Ясно е, че отговорът на комисията – не е достатъчен. Той не е задоволителен. Ясно е, че има ясно противоречие между термините. От една страна няма доказателства за дискриминация, това се твърди от една страна. От друга страна комисията потвърждава, че няма официален списък на заплатите за италиански и чуждестранни преподаватели. В такъв случай това е много странно. Ние пишем година 2013. Е, всички заплати в университетите би трябвало да са общодостъпни и това е, би трябвало да е общодостъпна информация. Това въжи за всички държави членки, а даже и за неевропейски държави. Защо комисията няма информация за заплащането на преподавателите. Това е много ясно. Това е единствената възможност да преценим дали обвиненията са правилни или не. Това е толкова ясно и просто. И на следващо място. Нека петицията остане отворена, да не е приключване и в крайна сметка да получим от комисията ясен отговор с доказателствата. Защото Крайното и съществено доказателство е заплащането. Това е. Та може да ни покаже дали хората, дали чуждестранни и не чуждестранни преподаватели са третирани еднакво. И ако те са третирани неравноправно, то тогава ние би трябвало да предложим съответни мерки. След това може да се приключи файла. Нека до тогава обаче да оставим петицията отворена и да помолим комисията да вземе решението си базирано на, на доказателства, а не на тълкования. Благодаря. Altri colleghi che intendono prendere la parola? Allora. Други колеги, които да искат да се изкажат? Няма. Добре, тогава аз искам да дам думата на заявителя. Не, още един колега иска да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Всички ние знаем, че заплащането е тема, с която трябва да се занимаем. И ако комисията не е сигурна как трябва да процедира, ние трябва да отделим достатъчно време да си помислим по тази петиция и на базата на конкретни и достоверни доказателства да вземем нашето решение. Благодаря. С това давам думата още веднъж на вносителя на петицията. За една минута. Благодаря. Аз само ще, по... ще повторя. Комисията има доказателства. 60% разлика в заплащането. Е, комисията има всички файлове, всички документи. Всъщност, какво се прави в момента. Ние получихме една нова версия на отговора, на предишния отговор на господин Андор. А ние дадохме на комисията нови доказателства. Има доклад на английски. Там са заложени мненията на трима експерти. А, комисията спокойно може да стъпи на тях и да направи заключенията си. Председателката, да, ясно е, че тази петиция ще остане отворена и ще чакаме анализа на комисията, включително и обработката на документите, които заявителят е предоставил в последствие на комисията. Този случай трябва вече доста време. 30 години вече не се намира решение на ситуацията на чуждестранните преподаватели в Италия. Време е, може би, комисията да се занимае с случаите и да даде разумен отговор на заявителя. Още някой, който колега, е, още някой колега, който иска да се изкаже? Не, добре. Значи петицията остава отворена и комисията бива помолена да ни информира за по-нататъчното развитие. Благодарим на заявителя, който бе днес с нас, за да представи своя казус. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е петиция от 2012 година 1636 Това е петиция, извинявайте, 1954 за признаването на професионални квалификации от името на Асоциация за родилни докове. Господин Саки при нас. А парола на мистер Зак 5 минути. Köszönöm szépen. Ja, bocsánat, azt mondják mellettem, hogy, hogy ő következő. Извинете, но а, аз мисля, че все още няма ред. Първо а, ще трябва да разгледаме точка 8. I beg your pardon. It was another mistake. Извинете, извинете. Това беше грешка. So my name is Bea Bodrogi. I'm a human rights lawyer from Hungary and in my capacity... Благодаря ви. Аз съм госпожа Фаска Шпалма и представям, три непросени организации в Унгария, след като Асоциацията за права на гражданите и предварителните дейности, както и други организации. В нашите петиции ние твърдим, че Унгария не е транспонирана в националното законодателство и не прилага разпоредбите на директива 36 от 2005 година относно признаване на професионалната квалификация по отношение на акушерите. И продължаваме да поддържаме нашето твърдение. Не напред бих искала да кажа с няколко думи за кого е важен тази тема. От една страна, директивата засяга професионалната квалификация на акушерите, а като цяло се засяга тяхната професионална независимост. От друга страна, тази директива е засяга и жените, които възоснова на необходимите сведения вземат информирано решение къде, кога и как бих, бих искали да родят. В Унгария системата, свързана с ражданията, е прекалено контролирана от лекарите, прекалено скъпа. Смята се, че целият процес на бременност и раждане трябва да е под наблюдението на лекари и свързано с много интервенции. В този процес решението се взимат от лекарите, а родилките трябва само да приемат това решение. По този начин, разбира се, не искаме по никакъв начин да намалим значението на ролята на лекарите, тъй като в много случайни случаи тя е жизненно важна. В някои конкретни случаи обаче на родилките се дава прекалено много лекарства, което заплашва тяхното, гражд... тяхното здраве, както и здравето на новороденото. По време на раждането се прилагат рутинни процедури на по-голямата част от родилките. Съгласно данните за 2012 година, 6 от, всяка, всек, 6 от всеки 10 жени се прилага процедура за се подава по един процедури, 35 случаите се, при, се прибягва до цезарово сечение. По този начин се е, влияе отрицателно на физическото и на психическото здраве, както на родилката, така и на новороденето и в краткосрочен и дългосрочен план. В някои случаи дори се повлиява на възможността на, на жените да имат повторно е, дете. Освен това, раждането в болница е доста е много скъпо в Унгария. По принцип то се приема от здравната система, но на практика много често трябва да се доплаща както за, за на лекаря за самото раждане, така и за предродилните и следродилни грижи. Освен това, жените които искат да получат продуктовна информация или да използват граждан лично за посечение, трябва да заплатят за това, за този вид услуга. Редисна на професионални организации обръщат вниманието на това колко важна е професията акушер. И тук ще се спра на две от тези организации. В а, а, Агенцията на ООН за населението през 2012 година се твърди, че услугите, предоставени от акушерите, са много важни за безопасното и сигурно раждано, раждане. Специално се отбелязва ролята на акушерите при намаляване на смъртността сред родилките и новородените. Също така се твърди, че, че високото качество на работа на акушерите води до по-малък брой е, интервенции от страна на леките по време на раждането и е по-ефтино. Съгласно в член 49 на директивата е, изрежда е, професионалните компетентности на акушерите, с които е диагностициране на бременност, наблюдение на нормална бременност и раждане. Това показва, че акушерите трябва да разполагат с независимост, да носят отговорност и да работят в сътрудничество с лекарите. Или казано други думи, в случай на безпроблемна бременност, жените трябва да имат възможност свободно да вземат решение дали акушер е или лекар ще участва по време на раждането. Освен това, трябва да имат възможността да изберат акушер за наблюдаване на тяхната бременност. Все по-голям брой жени искат акушер да участва в този процес, при все факта, че признава условието за тази възможност, а именно нормална бременност без предварително раждане. Ето защо ние смятаме, че Унгария трябва напълно да признае всички компетенции на акушерите, записани в член 42 на директивата и трябва да, да признаят по-голяма степен на независимост и по професионална квалификация на акушерите. В момента акушерите в болниците нямат възможност нито да наблюдават бременността, нито да извършват раждания, носики сами отговорно за своята дейност ако шефите имат възможността да участват в... всъщност, да, присъстват при раждане извън болница, но нямат право да наблюдават бременността. 99% от жените в Унгария раждат в болница и всичките 100% от, жените от родилки в Унгария са под лекарско наблюдение по време на цялата си бременност. При все това акушерите обикновено присъстват през целият е, процес на раждането, но лекарите са единствените, които носят професионална отговорност. По този начин се увеличава финансовите облаги за лекарите от една страна, а от друга страна се ограничава правата на родилките и се увеличава броят на неоснователните случаи на лекарска намеса оценяваме високо възможността, която предостави парламента жените да раждат извън болничните заведения. Едновременно с това знаем, че напредък беше възможен след решението Терновски, е, което беше взето от съда с правата на човека и което беше е, срещу унгарската държава. В този контекст подготовката за изменение на закона за кошерогинекологичните услуги в Унгария беше разпространен на заинтересованите страни и трите непредседни организации, които ние приемаме, е, са предоставили информация и в е, поставените данни се настоява за разширяване на професионалните компетентности на кошерите, с които да се включат и наблюдаване на безпроблемни бременности с, с ниско равнище на риск. По този начин, когато законодателство ще бъде в пълна съгласуваност с европейското законодателство. Едновременно с това, единствено и само лекарите ще могат да диагностицират бременност, да решават коя бременност е с висок и с коя с нисък равнище на риск и кои са случаите, в които задължително урачно трябва да се осъществи в болнично заведение. В заключение, смятаме, че трябва да се гарантира независимост и отговорност на професията акушерия приемаме факта, че в много случаи акушерите и лекарите работят рамо до рамо с еднакво равнище на отговорност, но това равнище на отговорност не се гарантира в настоящата промяна на законодателството и според нас губещите в това положение са жените. Ние смятаме, че именно ние жените трябва да сме движещата сила за подобна вид промяна. призоваваме вашата комисия да не приключва случая, да не отхвърля нашата петиция и да предприеме мерките, които сметне за уместно, за да получим ние промените, които желаем. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия. Андрес Цигмунд. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, actually, my name is Konstantinos Казвам се Константинос Номарас и съм началник на отдел професионални квалификации. Това е наистина много важен въпрос. Той ни налага да си помислим за много важни системи. От една страна системата, националната система на здравеопазване, нейната функция и организация и от друга страна европейските разпоредби за професионалните квалификации. Както казва и заявителката, тези норми задават определени правила за акушерките. Сега нещо трябва да уточня. Е, акушерството е професия, която се ползва с автоматично признаване на квалификациите в Европейския съюз. Тоест, ние имаме хармонизация на изискванията за квалификация във всички държави членки на тази професия. Това се основава на директивата за признаване на професионалните квалификации. Това означава, че ако шерките в Европа трябва да отговарят на едни и същи стандарти, като продължителност на обучение и така нататък. Директивата предполага и определени дейности, които професията трябва да изпълнява във всяка държава членка. Е, между тези дейности, както казва и заявителката, се включват е, наблюдаването на нормална бременност и диагностициране на, на бременността. Това са дейности, които са разрешени да се извършват от акушерките. Това е така. Освен това, интересно е да се <clears throat> каже, че директивата е преработена. Наскоро съвета и парламента одобриха тези, тази промяна. Тя ще бъде опубликувана следващата година, в началото на следващата година. Но настоящите разпоредби ще продължат да действат и в бъдеще по отношение на акушерките. Трябва да се разбере следното, че организирането на здравеопазването е прерогатив на всяка държава членка в съответствие с нейните традиции и менталитет. Там, където се препокриват двете системи, националната и европейската, точно там се появяват проблемите. Какво смятаме да направим? И ние казахме това на парламента, а именно ще решим, ще се свържем с унгарските власти и ще ги помолим да ни обяснят как са структурирали те своята система в светлината на новия закон, за да няма неразбиране и да няма противоречие с Европейската директива. Заявителката твърди, че Унгария не транспонира правилно директивата за професионалните квалификации в националното си законодателство. Ето защо е толкова важно да се свържем с унгарските власти и да видим как двете системи се съотнасят. Е, от една страна искаме да видим е, е, от една страна ние се опитахме да видим как унгарските власти транспонират е, директивата. Там няма проблеми. За да видим къде има проблеми, трябва да видим какви ще са последствията на новите разпоредби, за които говорех. Така че предстоят контакти, нови контакти с унгарските власти и след това ще информираме вашата комисия. Благодаря, казва председателката, госпожа Дон. Благодаря. Важно е да се говори с унгарските власти. Имаше преразглеждане на законодателството, свързано с пренаталното здраве. Важно е как унгарските власти са транспонирали европейското законодателство. Оказва се, че там няма проблеми. Аз познавам ситуацията обаче добре. Аз съм лекар и съм от Унгария. Но проблемите са реални, както каза и заявителката. Цезаровото сечение като процент е много по-висок от в сравнение с препоръката на Световната здравна организация и в сравнение с този процент в други държави. Тази интервенция се основава главно на това, че тя е по-скъпа. И лекарите много често карат жените да раждат в болници, а не в къщи. Сега, унгарските власти сигурно са транспонирали европейското законодателство правилно. Но трябва да се даде и възможност на акушерската професия да се развива. Това би дало хуманитарен принос към грижата за малките деца. Трябва да се погледне не само законодателния аспект, но и правоприлагането. Така че това е въпрос и на човешки права. Затова аз препоръчвам да, петицията да остане отворена и искам да помоля комисията да се свърши с унгарските власти и да говори не само за квалификациите, а и да осветли човешкия, човешкия аспект. Госпожа Алкен. Благодаря. Аз не съм лекар. а, имам представа от датската система и мисля, че нещата много се различават. Ние имаме право на избор в Дания. бременността не е болест, че да се третира от доктори, от лекари. А, имам чувството, че именно по такъв начин се гледа на, на временността, а именно като на болест в някои държави. Но би ме интересувало е, в колко държави членки е подобна ситуацията. Защото са вчера разбрах, че подобен закон съществува и подобно изменение на закон съществува и в Латвия. Тоест, ако в една страна има професионални акошерки, то това е чудесно. Те са много компетентни. Човек трябва да има право на избор. Трябва да се разпределят здравните ресурси там, където има нужда от тях. Аз подкрепям заявителката в този смисъл. Аз не разбирам защо се правя правят подобни закони. Сега, ако, послед, ако следваме паричните потоци, може би ще разберем за какво става дума. Аз разбирам, лекарите печелят от цялата ситуация, разбирам го това. Но би трябвало да погледнем на финансовия аспект и от гледището, от, от перспективата на обществото. Ние защитаваме не само жените, но и обществото. Създават се допълнителни средства, за, е, разходи, извинявайте, за обществото. Така че, нека оставим петицията отворена и нека разберем каква е ситуацията в другите държави членки. Уважаеми колеги, аз също не съм лекар. Така че явно поне двама от колегите, които ще се изкажат по тази петиция, не са лекари. Все пак имам няколко коментара. Мине din țară și adaug Аз лично мога да, да почерпя вдъхновение от положението в Румъния Очевидно и в а, Унгария има проблем. Ето защо е, Европейската комисия следва да направи проучване на европейско равнище, за да се гарантира, че при прилагането на директивата, а не при изготвянето на националното законодателство, има съгласувана обща рамка, дори да няма пълно равнище на хармонизация. Това е важно, за за, ця, за цялата проф... лекарска професия. Т.е. важно е да има добре обучени, високо квалифицирани акушерки. Не бива да забравяме, че системите за здравно осигуряване са изправени пред много сериозна криза в момента и това налага нуждата от по-добро управление на средствата, с които се разполага в контекста на затруднените финансови условия на държавите членки. Ето защо си имаме на послание към Европейската комисия. Предвид факта колко сериозни са проблемите на тази професия, нека да не допускаме раждането да се превръща в доходоносен бизнес, т.е. раждането в частни клиники. Това е широко разпространена практика в моята държава и е много, много скъпо удоволствие. Но дори и в обществените медицински заведения се прилагат различни практики, чрез които пациентките се пренасочват към частните клиники. Така че нека наистина да направим едно проучване на европейско равнище, за да сложим край на подобни практики. И накрая една по-добре съгласувана рамка за професията кошери на европейско равнище ще дадем възможност на гражданите, които нямат достъп до финансов достъп до частни клиники, ще имат достъп до добре квалифицирани акушери и също така случаите на безпроблемни бременности и конкретните случаи, когато раждането започва преждевременно и с известни осложнения, когато се налага родилката, възможно най-бързо да има доста добро заведение и съответните условия, необходими за раждането й. Още веднъж призваме Европейската комисия да влезе в контакт с националните здравни системи, за да се хармонизира рамката на европейско равнище. И също така призоваваме Европейската комисия и на унга... и унгарското правителство да влязат в връзка с носителите на петицията. Защото в крайна сметка работим в името на жените и на бъдещите деца и не можем да позволяваме раждането да се превръща в доходоносен бизнес. Благодаря ви. Благодаря. Виждам, че няма други желаящи да вземат думата. Нека сега да чуем вносителя на петицията за една минута. Много ви благодаря. С удоволствие слушах всички коментари. Бих искала да помоля Комисията по петиции да разгледа проекто закона, който беше изготвен наскоро от унгарското правителство. Както вече споменах в съпителното си изказване, този проекто закон не е съвместим с директивата. А от друга страна трябва да се разгледа и прилагането, приложимите практики в Унгария. Както вече казах, изготвихме документ, посветен на проекто закона и ако искате, можем по този начин да ви предоставим необходимите данни, за да можете да вземете своето решение. Благодаря ви. Grazie a lei per averci portato questo caso all'attenzione. Благодаря ви, че ни запознахте с, с този въпрос. Решението на комисията по петиции, мисля, е безспорно. Ще оставим отворена тази петиция и се надяваме в най-кратки срокове Европейската комисия да ни предостави доклад за проверките, които е провела. Благодарим ви. Така преминаваме към следващата точка от дневния ред, точка 9 петиция 1380 от 2011 година, внесена от господин Жак от Сунгарско гражданство от името на обществото на защитниците на околната среда в източна Унгария относно становище с 351 от 2001 година на Европейската комисия относно защитата на животните и растенията във връзка с промяната на плана за развитието на град Диор в Унгария. Давам думата за 5 минути на първият на петицията. Köszönöm szépen. Tisztelt Peti. Благодаря. Уважаеми членове на Комисията по петициите, госпожо председател, с вашето становище от 25 януари 2011 година, номер 351, Европейската комисия се отзова на искането на Унгария и предвиди инвестиция или по-скоро прие инвестиция на а, автомобилопроизводителя Ауди на територия над 150 хектара. Тази територия е част от Натура 2000. Всъщност е била отделена за терен на този завод на, на Ауди. Комисията още през 2009 година е приела планираната инвестиция. Всъщност комисията до сега никога не се е съгласявала с инвестиция като пазителка на договорите е, и то на инвестиция, с която се нарушава територията на Натура 2000 и е, също се нарушава и програмата ЛАЙФ. Комисията смята, че, трябва, че альтернативите са били проучени достатъчно. Становище С351 на комисията се основава на решението, е, всъщност не взема предвид решението на Европейския съд е, по случай с е, Португалия и в този случай не са били приети инвестиции, с които се уврежда Натура 2000. Унгарското правителство има агенция за... всъщност е възложила на агенция по инвестициите е, да проучи този въпрос. Е, тази агенция смята, е, че в случая инвестицията е оправдана. И в този случай, например, се проучва град Сиксо, но не един голям град Мишко, който е на 15 км разстояние и има население от 800 000 души. Броят на безработните е 90 000 в Мишколт. В Будапешта като альтернативно място на изграждане въобще всъщност тя не е предвидена като а, е, такава. И има а, е, индустриален парк в а, е, Киор и той също не е бил взет предвид като възможно място за а, изграждане на това съоръжение. Комисията приема, че унгарските компетентни органи са обещали да компенсират нанесените щети. Унгарските компетентни органи обаче не можаха да предложат научни доказателства за това, че е, потенциалното унищожаване на този природозащитен е, район може да се компенсира с е, определени мерки. Ще ви посоча един пример. На летището в Любек там също имаше а, резерват от Натура 2000, 700 хиляди квадратни метра е била площа, която е била застроена. Е, там а, има и една фондация, която е изплатила 2,5 милиона като компенсации. Ако в Унгария става дума за много по-голяма площ, 155 000 хектара, е, в сравнение с е, площа около летището в Любек и е, в случая е предложена много по-малка компенсация. Комисията твърди, че не е и не желае да взема отношение по националната процедура за издаване на разрешение. Това не е вярно органът за опазване на околната среда, който на първа инстанция е извършил проверка, в становището си посочва, че е са, че са били против това решение за инвестиции, докато се вземе решение в Брюксел. Те са записали това, което означава, че се изчаква решението на Европейската комисия, което в крайна сметка доведе до там, че унгарският орган за защита на околната среда в крайна сметка разреши инвестицията. Омбудсманът също се запозна с жалбата и в своето заключение от 13 март 2012 година той посочва, че комисията не е предоставила отговор до 11 май 2011 година на вносителя на петицията, след това срока е удължен, но едва три седмици след изтичане на този удължен срок е изпратен отговор на вносителя на петицията. Ако Европейската комисия на време беше отговорила на това искане на вносителя на петицията, то можеше да послужи като доказателство, защото в своето писмо отговор Европейската комисия посочва, че в правно отношение нейното становище не е задължително. Уважаема комисия, ако ние приемем че биоразнообразието като стратегия на Европейския съюз не се взема предвид, защото Европейската комисия одобрява проекти за инвестиции, които водят до там, че се разрушават екосистеми и местообитания, които са изградени в продължение на милиони години, това би означавало необратими щети и е, ние не бихме могли в случая да направим нищо, е, то тогава няма е, е, какво да критикуваме унищожаването на тропическите гори в Южна Америка, защото това е подобен случай. Благодаря. Chairman. От името на комисията господин Богински. Благодаря. Наистина, през януари 2011 година комисията излезе с положително становище за модификацията на градоустройствения план на Дьор. Това беше мнение, мнение изискано от становище, изискано от унгарс, унгарските власти. Нека осветля контекста. Директивата за местообитанията дава възможност за обещетение на, е, за евентуални щети, но има разпоредби, които дават възможност за изключение. Изключенията се прилагат при определени условия. Най-напред трябва да има оценка върху въздействието върху околната среда, след това трябва да има доказателства, за, други, за липса на други альтернативи. След това, друг критерий е общественият интерес. <clears throat> На следващо място трябва да има компенсаторни мерки от страна на проекта. Комисията стига до заключението, до заключението, че всички тези изисквания са спазени в този случай. И най-вече властите са провели оценка на въздействието, направили са анализ на альтернативите, те са взели предвид няколко альтернативи. В широк диаметър – около селището Дър, заключението е, че нито една от тази альтернатива не е подходяща поради различни причини, като например достъп на транспорт, налична площ и така нататък. По отношение на обществения интерес – Унгарските власти изпратиха информация, която бе убедителна, а именно бе казано, че този проект ще създаде стотици хиляди работни места в региона. Освен това, има план за компенсаторни мерки. Поети са ангажименти за такива мерки. На базата на тази информация комисията излезе с положително становище. Но трябва да знаем, че това становище е просто становище, то не предрешава отдаването на лиценз и разрешаването на строителството, на строителния проект. Заявителят се свърза с нас, поиска нашето мнение. Той по принцип не е съгласен с аргументите на унгарските власти. Ние отговорихме на заявителя, казахме, по, по принцип казахме, че не сме съгласни с заявителя и сме съгласни с аргументите на унгарските власти. След това получихме от заявителя допълнителна информация, но за момента комисията смята, че проектът отговаря на настоящето приложимо законодателство, също така и по отношение на защита на природната среда. Госпожа Аукен, благодаря, госпожо председател. Преди няколко години ние изготвихме доклад в комисията, доклад за това, как трябва да се прилага директивата за Натура 2000. Един от, едно от заключенията беше да се прави правилна, правилен анализ на альтернативите – много често обаче този анализ не се прави честно. Властите казват, няма други альтернативи и с това е, въпросът приключва. Искам да знам от комисията дали наистина е направена оценка на въздействието върху при, е, околната среда и дали са проучени альтернативите. Наистина ли са проучени всички останали възможности. Или тук става дума за пари отново, защото по-лесно е да се направи един такъв проект в защитена територия. Става въпрос за компенсации. Понякога се, трябва да се плащат, понякога не трябва да се плащат компенсации. Е, много е лесно да се каже, заедостта ще се увеличи, ще има работни места и всичко останало потъва на заден план. Ние знаем какво прави комисията. Барозо каза, а Натура 2000 е, не е толкова важна, по-важна е кризата. Това е нагласата на Барозо и аз съм много разочарована, че една такава нагласа може да бъде изказана по отношение на нашата околна среда. Много бих искала да знам каква оценка на околната среда се е направила. До каква степен са били осветлени альтернативите? И искам да знам какви са тези компенсаторни мерки. Искам да задам въпрос към омбудсмана. Дали омбудсмана смята, че комисията дава на гражданите достатъчно възможност да участват в решенията по този въпрос. Или пък кръщените нямат възможност за участие. Тук искам да направя и препратка към едни към, едни, към един случай в Португалия. Там имахме подобна ситуация. Значи, искам да разбера от омбудсмана. Дали той е доволен от начина по който комисията дава възможност за участие на гражданите? Ако гражданите искат да са активни, да участват, те трябва да имат тази възможност. Но аз не съм много убедена, че това е така в този случай. Моето впечатление че унгарците са избрали просто най-ефтината възмож... най възможност. А има области, в които са вложени средства от лайф. И това е един от този случай. Ние не спечелихме случая в Полша. И това е Извинявайте, точно обратното. Ние успяхме да се наложим в случая в Полша. И това е един много сходен случай на този, който имаме в момента. Той укрепи вярата на гражданите в европейските институции. Благодаря, госпожа Алкен. Господин Паска. Искам съвсем накратко да се спра на този въпрос. Аз съм архитект и като професионалист мога да кажа следното. Винаги трябва да се взема предвид мнението на хората, които живеят в даден район, където се строи подобно съоръжение правителствен представител, който живее на стотина километри разстояние от там и жител, който живее само на няколко километра, това не е едно и също. Защо? Защото се замърсява района и това е вредно за хората, които живеят постоянно там. Тези факти трябва да се вземат предвид. Това, което се изгражда в даден регион, винаги трябва да се обсъжда с хората, които живеят там. Всичко останало, което може да се каже в тази връзка, т.е. експерти, които са на стотици километри разстояние от това място, наистина не могат да преценят е, точно ситуацията. Благодаря. Имате една минута за отговор. Това е обращение към вносителя на петицията. Това, което искам да добавя, казва вносителят, е, че в рамките на тази процедура нямаше официално изслушване през октомври 2011 година, респективно през ноември 2011 година и имаше консултация с гражданските организации, но нямаше протокол. А на следващия ден представителят на правителството води преговори в Брюксел и всъщност ние изобщо не знаехме какви документи той е взел със себе си, какви е, мерки за обещетение се предлагат. Гражданските организации не бяха информирани за нищо. Има 120 организации, които участваха в тази процедура по консултации и те са на мнение, че не могат да направят нищо повече. Това би означавало, че във бъдеще ще бъдат в неравностойно положение, когато протестират. Унгарският е, омбудсман, какъвто днес е, е, не съществува, той не направи никакви коментари. Комисията ЕМВИ в Европейския парламент посочи, че е, трябва да се е, направи проучване, защото има някои специализирани аспекти. Когато става дума за проучване на альтернативно място за изграждане на това съоръжение, трябва да се вземе предвид е, това дали ОВОС е дал задоволителни резултати или не. Благодаря. Аз не мисля, че след информацията, която получихме, бихме могли да приключим тази тема и подобно на колегата Окен, тази ком... подобно на казаното от нея, нашата комисия трябва по-точно да се запознава с подобни случаи. Така че ние трябва да окажем съдействие на исканията, изложени от вносителя. Мисля, че би било добре да се вземат предвид е, предложенията на господин Сак и тази петиция да се изпрати на комисията по е, околна среда, за да я проучи по-подробно. Така че аз е, ще оставя открита тази петиция и респективно ще изпратим запитване до комисията, до Европейската комисия за становище и след това ще изпратим документите на комисията ЕМВИ в парламента за становище. Ако нямате други изказвания, Приключвам дискусията по тази петиция. Още веднъж искам да благодаря на вносителя на петицията, с което преминаваме към следващата точка от дневния ред. Петиция 1342 от 2011 година, внесена от Розмари Грамацки, германско гражданство от името на Орнитоложкото дружество за черни штъркели относно нарушаването на рамковата директива за водите, директивата за екологична отговорност и конвенцията от Орхус в Сан Бернабе, Кадис. За вносителя на петицията ще говори госпожа Ортега, която е подготвила презентация. Давам ви думата за 5 минути. Да, благодаря ви. В рамките на 5 минути естествено не е възможно да се изложи всичко онова, което се случи през последните 10 години. Трудно е наистина за 5 минути да се направи това което се е случило през изминалите 10 години, но ние ще се опитаме да направим това. В този влажен район има някои тенденции. Ще ви покажа къде се намира този район, близо до Гибралтар, съвсем близо до Гибралтар. Ние тук сме в една зона, където се кръстосват пътищата на прелетните птици, е, които прелитат от Европа в Африка и обратно. Тук са тези влажни зони. Е, виждате е, тези водни източници, които са изключително важни за птиците. Тук има открит рудник от 80-те години. Естествено, използва се вода за изграждане на този открит родник. След това е, виждате тук е, лагуната, която се образувала поради изтичане на вода и по този начин се създава е, влажнията зона и е, тук е, прелетните птици се е, концентрират се в особено висока концентрация. Тук виждате е, родник, се из, извършват различни а, дейности а, в този рудник. тук имаме водоносен слой, който е изключително важен за напояването в този регион. Може би по големина той трябва да се сравни с Брюксел, за да можете да си представите за какъв район става дума. Какъв е проблема? Проблема е, че е, се замърсява слоя с подпочвените води. Казахме, е, че има открит родник, в случая е, кариера, през 80-те години е експлуатиран този обект, след това се е образувала лагуна, а директива 85-73 трябваше да се приложи, обаче за съжаление не беше транспонирана съгласно изискванията. От 2003 година има тази, съществува тази лагуна там и нямаме проведен ОВОС за тези различни дейности, които се извършват там. В случая, е, както казах, директивата не е, е транспонирана съгласно изискванията. Е, това е снимка от Google Earth 5 юни 2003 година и тогава е извършен и ОВОС във връзка с дейностите в Рудника. 2008 година се образува едно сдружение, което се нарича ФАПАКСА и а, това сдружение внесе възражение пред комисията, но не се случи нищо. Тази лагуна а, продължение на години се използва като басейн за отток на отпадни води след това през март 2009 е внесен нов проект. Обърнахме се към комисията, обаче изобщо не получихме отговор. Така че сега тази лагуна трябва да бъде засипана с пръст. Това е плана на испанските власти. Благодарение на натиска, оказан от гражданите и екоорганизациите, успяхме да превърнем тази зона в защитена зона. Министерството на околната среда също беше включено. В крайна сметка обаче е, цялата тази процедура беше приложена от акта и европейският прокурор, който е, ще бъде въведен като институция по силата на Лисабонския договор, е, беше сезиран с този случай, но до сега не се е случило нищо. Топката се прехвърля от е, един компетентен орган към друг и по този начин се проиграват интересите на гражданите и те се настройват един срещу друг. В Испания не беше спазено споразумението, което беше постигнато в тази връзка. През 2013 година беше стартиран проект – който да включва ОВОС от 2010 година, Проектът обаче не беше изпълнен. Защо не получаваме обаче необходимата информация, която непрекъснато изискване във връзка с ОВАС? Ние приемаме, че тази информация изобщо не съществува. Това е политика, при която изпълнителите на проектите и гражданите трябва да работят ръка за ръка, обаче за съжаление няма контрол върху въздействието върху околната среда и много защитени видове в крайна сметка живеят там. Водата е живот, обаче очевидно не и в районите около Гибралтар, както е видно от моето изложение. Комисията просто игнорира нашето възражение за нарушение на конвенцията от Орхус, просто а, не се призна, че има нарушение срещу рамковата директива за водите и също така, че се извършва нарушение срещу Натура 2000. Подобно на птиците, на нас не е необходима вода, за да живеем, поради което е, ви каня да дойдете е, в района около Гибралтар, да видите как изглежда тази зона и да се убедите с собствените си очи какви престъпления се извършват срещу околната среда. Каним ви най-сърдечно. И би било добре, ако включите нашата покана в програмата си за посещения, защото Мога да кажа, че е, сме провеждали различни кампании за защита на флората и фауната в този район. Казах ви, този е, район е, е район, в който прелитат прелетни птици, идват от Европа към Африка и обратно. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Има ли изказвания? Първо комисията. Хосе Мария Рамес Флори и след това давам думата на колегите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпож... господин председател. Вносителят на петицията вече каза, че предмет на петицията става дума за а, а, открит родник в Сан Бернабе. Това е район близо до Гибралтар. Носителката на петицията обобщи своята позиция и изложи отрицателните последици от добиването на минерали в този район. Посочи също и поведението на различните органи. Европейската комисия получи сведения за тази петиция през 2011 година чрез парламентарно запитване. Както парламентарното запитване, така и петицията станаха повод за проучване от страна на комисията. Ние е, зададохме въпроси на съответната държава членка, в случая на Испания, и помолихме тея да даде коментар по е, твърденията на вносителя на петицията и задълженията, които проистичат от е, законодателството в сферата на околната среда. Европейската комисия е пазителка на основните договори и може да се намества само по въпроси, които са обект на европейското законодателство. Ние не можем да отидем на място, трябва да извършим проучване на базата на представените доказателства и показатели от една страна от е, вносителя на петицията, ако става дума за жалба, или пък е, възоснова на доклада, който ще изпратят компетентните органи. Получихме доклад от е, регионалните органи в този автономен регион – и е, също така от е, региона Ахесирас. Отговорът на компетентните органи беше следния. Този рудник всъщност е, е бил подложен на овоз след това е имало декларация за ОВОС през юни 2003 година от страна на правителството на провинция Ванкадес и също така екологичната комисия на автономния регион Андалузия. Този овоз е публикуван в Държавен вестник от 2003 година. Този механизъм на овоз съответства на прилагането на директивата за овоз и също така на консолидирания текст на първоначалната директива с съответните изменения, които бяха внесени междувременно. Регионалните органи издадоха разрешение за добив в този родник през 2011 година. Това разрешение обаче сега изтече и единствените дейности, които сега се извършват, това са плановете за саниране те бяха одобрени през 2003 година, което означава, че ако едно минно предприятие прекрати своята дейност, трябва да се извърши саниране в съответствие с разрешението за добив в този родник. Естествено, ние имаме директива за птиците, директива за местообитанията и мрежата Натура 2000, която не беше включена в случая, защото при проверката преди няколко години Европейската комисия много дълго дискутира с Испания и е, започна процедура за нарушаване на основните договори е, във връзка с нарушение на Испания срещу Натура 2000. Трябва да се знае, че една голяма част част от територията на Испания попада в мрежата Натура 2000. Тази мрежа беше спомената в случая и е, тя се нарушава поради е, рододобивните дейности. Комисията се позовава на технически аспекти, които не противоречат на тази информация. Прав, в правно отношение този изкуствен басейн е включен в Натура 2000, обаче не се ползва със същата защита, както съгласно 6, член 6 от директивата за местообитанията. Общината на Алхедирас информира комисията за други стъпки, които са извършили тези, които провеждат проекта и това във връзка с ОВОС. Испанските компетентни органи, освен това, са информирали прокурора, който отговаря за престъпления срещу екологията, който е част от съдебната система във връзка с внесените жалби. Ние събрахме цялата тази информация и е, служителите на комисията извършиха анализ, както казах. Е, комисията е пазителка на основните договори. Ние можем да отговаряме само за това компетентните органи да спазват е, правото, но не можем да действаме срещу частна фирма, която вероятно не е спазила екологичните параметри на даден проект. Тук е, компетентните органи в дадената страна трябва да предприемат стъпки срещу тези частни предприятия. Е, службите на комисията извършиха е, необходимата проверка, но не можаха да установят нарушения срещу е, правната уредба в областта на екологията. Искам да кажа още, че комисията прикани компетентните испански органи да продължат да ни предоставят информация за резултатите е, от различните процедури, които се водят срещу частната фирма. Председателят благодаря. Имаме и други желаящи. Моля. Eh, благодаря на заявителката, благодаря и на комисията за информацията. Има нещо обаче, което трябва да обясним. Не всичко ми е много ясно. Комисията няколко пъти каза, че тя самата няма право да прави проучвания, а трябва да се задоволи с информацията от властите. Е, комисията не е взела предвид плана за саниране и оценката на околната среда и някои други документи и доклади. Що се отнася до този родник, заявителката каза, че тук става дума за планове за е, зариване отново на изкуствено създадени басейни или лагуни. Председателят, аз е, ще ви дам думата малко по-късно. Ще може да се изкажете отново. Първо, колегите е, ще кажат своите мнения, след това комисията ще отговори, след това ви имат думата. И така, е, значи този план за саниране бе споменат но този план не е приложен и това е малко странно. И то поради няколко причини. Когато се говори за саниране, то плана трябва да е известен, но той не е представен нито на нас, нито на комисията. А вносителката каза, че тези басейни стават, могат да станат лагуна и това би могло да стане притегателна точка за различни видове птици, прелетни птици. А в същото време трябва да се приложи план, който да възвърне началния вид на ландшафта. То информациите не са единни. Сега аз имам въпрос на, към комисията. Трябват ни независими доклади. Не бива да са експерти, които са от региона Андалусия. Знаем, че често нещата стават именно така. Докладите се правят в, в е, унисон са желанията на възложителите. Затова аз се обявявам за един независим, обективен доклад – Имаме нужда от повече информация, както от комисията, така и от испанските власти, и то от регионалните власти, но също така и от правителството в Андалусия, господин Бощинар. Съвсем накратко, комисията споменава само оценката на околната среда, което е добре, но аз бих искал комисията да вземе предвид и изменената директива за оценката на околната среда, защото там има нови елементи, а именно неутралността и обективността на оценителя. На второ място, задължителното участие на всички заинтересовани страни, неправителствени организации, гражданско общество и така нататък. Това е също нов елемент. Той също трябва да се вземе предвид. А, на следващо място, къде е принципа тук замесителят плаща? Защото има щети е, нанесени върху е, ландшафта. Казва се, че има компенсаторни мерки, но има изисквания за тези мерки. Те не могат да са произволни. Те трябва да са ясни още в самото начало на процеса. И начинът, правилният начин за прилагането им е да се каже съвсем ясно, че тези мерки са част от оценката на околната среда. Тоест аз искам да видя една такава оценка – и накрая, факт е, че не може да се осланяме само на информация от една страна, независимо коя е тази страна, дали вносителката или компа... на петицията или компанията, или пък властите. Нещата трябва да се проверят. и да се докаже, че оценката е наистина в унисон с европейските изисквания. Когато е, нещата са едностранни, то това не е справедливо. Затова и парламента искаше да промени директивата, защото често държавите не прилагат законодателството правилно, държавите разчитат само на ангажиментите на инвеститора и се отнасят с него, към него много снисходително. Но какво остава за екологичната отговорност? Имаме съвсем ясно изискване за тази отговорност. Инвеститорът трябва да вземе предвид тази отговорност, т.е. да депонира определена сума пари, която да се използва за възстановяване на ландшафта. Това е действащото законодателство в момента. Благодаря, господин Бащинаро. Сега комисията има думата, ако иска да добави нещо. Е, que estoy de acuerdo con lo que han señalado sus señorías y la, la Comisión, por supuesto, no, no da una presunción total de veracidad. Благодаря. Комисията е, не изхожда естествено от становището, че твърденията на испанските власти са 100% правилни, но така или иначе трябва да ги приемем. Сега за това, за принципа замърсителят плаща, да, това е отговорност на компанията да се погрижи за възстановяването на ландшафта. И както казах, ние познаваме докладите от властите. Познаваме и докладите на регионалните власти. Там се казва, че не предстои създаването на депо за отпадъци, но естествено ще сме в контакт с испанските власти. А сега носителката на петицията има отново думата. Благодаря. Сега за информациите от испанските равнище. Има документ от Андал... Андалузийската агенция по водите. В него се казва, че тази вода идва от различни реки. Това е твърдението на агенцията. И когато човек гледа такъв документ, то не бива да забравяме, че сме в Испания. Това е правова държава, но в нея често се работи с готови истини. От едната страна имаме гражданската инициатива, от другата страна обаче имаме властите. Що се отнася до Натура 2000? Имаме водата, която е общ ресурс. И аз ви показах една площ, колкото Брюксел, в която подпочвените води са застрашени. Те могат да бъдат замърсени. Има неправителствени организации, които следят чистотата на тези подпочвени води, независимо дали вали или не. Имаме директивата за водите – Водата е общо благо и не бива да забравяме и прелетните птици, които идват от Англия, Германия, Австрия. А, искам да ви помоля да дойдете и да видите каква е ситуацията. В противен случай няма да ни повярвате. Благодаря, казва председателят. В заключение ще кажа следното. Имате естествено вашето мнение но аз имам впечатлението, че Испания е правова държава, наистина, и не става дума за готови истини, с които се работи. Това е вашето лично мнение, което изказвате. Аз също трябва да го уважа и да го приема, но моето мнение е друго. Не може да по поставяме под въпрос върховенството на закона в дадена държава. Това би било щета на Испания. Нека обаче петицията остане отворена. Ще изчакаме информацията от регионалните власти. На 11 ноември комисията е получила последните информации от регионалните власти. Комисията предлага казуса да се приключи. Но, въпреки това, се очаква допълнителна информация за, по отношение на плана за саниране. Очакваме, както казах, тази информация и се надяваме, че властите от Андалузия и Ахесирас ще се свържат с комисията и ще изпратят тази информация. Носителката на петицията също ще изпрати допълнителна информация и на тази база ще се занимаем с въпроса отново. Съгласни ли сте? Добре. И има един колега, който иска да се изкаже по отношение на плана за саниране. Каква е целта на този план? Това искаме да знаем. Освен това, искаме да знаем и това дали планът е устойчив. Да, значи тези два елемента трябва да бъдат запитани от страна на комисията. Благодаря на всички, благодаря на вносителката на петицията и продължаваме с следващата точка от дневния ред. The petition is here. Perhaps it's better to leave, uh, leave it to the petition and now the floor and to finish with my report, or you prefer continue? report first. First, okay. Me dicen que, que sigamos con el, orden del, con el punto del orden del día como estaba previsto. Добре. Сега продължаваме с това, което сме предвидили по дневен ред. Доклад от проучвателно посещение в Гърция от 17 до 20 септември 2013 година. Господин Валдини и госпожа Палиадели, също така и господин Хунтис – се имат предвид в случая. Този документ беше вече представен на английски язик. Документът е, е доста е, обемен. Ние нямаме много време обаче защото, както знаете, в 17.30 започва заседание на координаторите, а имаме и още една петиция. Вие имате документа пред вас, както казах. Направили сме едно встъпление, едно въведение. Там са изброени различните петиции, които са внасени от гръцки вносители, така че се стигна по тази причина до това посещение в Гърция, за да се установи каква е ситуацията на място по отношение на тези различни проблеми, свързани с депата за отпадъци, отстраняването на отпадъците и изобщо как се урежда това в различните региони на Гърция. Можете да прочетете е, увода ще видите кои са петициите и кои са техните вносители. След това Мога да посоча, че на базата на тази информация беше изготвен подробен доклад за посещението на място. Този доклад беше разделен по региони, региони, които бяха посетени в Гърция. Първия ден ние бяхме в Атина и Граматико, там имахме възможност да разговаряме с компетентните органи в Атина с националните органи и министра на околната среда, който отговаря и за въпросите свързани с климата. Той ни изложи своите впечатления за ситуацията. Освен това имахме възможност да разговаряме с местните и регионалните органи. След това отидохме в Маратон, където дискутирахме също с компетентните органи и разгледахме едно депо за отпадъци. Там вносителите на петиция също изложиха проблемите, които ги вълнуват във връзка с това депо за отпадъци. Искам да напомня също, че на, във втория ден Отидохме в Аркадия, Мегалополи и Фили. Там бяхме заедно с господин Борас и се срещнахме с вносителите на петицията и с компетентните органи. Проведохме среща на място там, където са проблемите. Разменихме мнения с вносителите на петицията и с компетентните органи за ситуацията, свързана с това съоръжение за отпадъци. След това се върнахме в Атина, бяхме и в Фили където посетихме също център за събиране на отпадъци, т.е. всички отпадъци от Атина се събират в това депо. Там със собствените си очи видяхме как изглежда ситуацията в това депо. На третия ден, това също виждате от доклада, ние отидохме на остров Корфу. Там ние разгледахме различни депа за отпадъци, където има проблеми, след това и в Левкеми се срещнахме с компетентните органи, бяхме в кметството на тази община и След това отидохме в планинските райони, разгледахме депата и там, бяхме информирани от местните власти, как изглежда ситуацията с тези депа. Цялата информация можете да намерите в доклада, който секретарията ни предостави днес. Има редица заключения в доклада. Също така мога да кажа, че е, на базата на тези заключения нашата комисия трябва да формулира препоръки. Господин Валдини ни предостави още информация, която включихме, поради което първо ще дам думата на господин Балдини, а както казах, всичко, което той посочи сега, ще го включим в доклада. Текст in English. Ma è meglio che parlo in italiano o in croato, no? Спомням с текста оригиналния текст на английски, но предполагам никой няма против да се изкаже на хрватски. Организирана ова мисия в Грчко. Говорих вече за това колко добре беше организирана тази мисия в Гърция и наистина благодаря на ръководителя на делегацията за това, че той е, много добре изпълни функциите си. Мисля, че изслушванията на вносителите на петиции, а също така и посещенията в органите на място ни дадоха много впечатление. Имам предложение за внасяне на изменение. То е свързано с тази толкова добре извършена работа. Препоръчвам в едната част, където става дума за депата за отпадъци в Среден Пелопонес да а, подчертаем някои акценти. Защо? Защото тук става дума и за азбест. Азбест, който се депонира там, върху почви, а оттам прониква в подпочвените води тази карстова почва в Средиземноморието дава възможност за това, поради което моля на това място да включим следната препоръка. Препоръката е за помощ от Европейския съюз, защото тя наистина е наложителна. На това място има възможност о, да се замърсят подпочвените води в продължение на десетилетия с огромни количества азбест, поради което е необходимо тук да се извърши контрол и Европейския съюз, доколкото е възможно да предложи помощ на органите на местната власт. Мисля, че трябва възможно най-бързо да се справим с тази задача, защото последиците за здравето наистина са опустошителни. Аз изцяло подкрепям дейността, която извърши ръководителя на делегацията. Благодаря на гръцките колеги за оказаното съдействие. Мисля, че е, като цяло извършената работа беше с много добре качество. Е, благодаря. Сега Давам думата на колегите, въпреки че е, всъщност сега трябва директно да започнем заседание на координаторите. А, трябва да изслушаме и вносителя на петицията. Господин Арунтис първо. Благодаря, господин председател. Виждам, че нямаме време, но въпреки това, е, нека кажа няколко думи като въведение и после нещо към текста, по който работим. Защото и ние като комисия трябва да излезем с разумен доклад. Ръководителят на делегацията вече подчерта, че имаше смисъл от това посещение, защото видяхме къде са проблемите наистина на място. Какво има предвид вносителя на петицията, Както казахме, навсякъде бяхме бяхме посрещнати и приятелски, видяхме какви са проблемите с отделянето на буклука, разбрахме, че има втори кръг на обработка на отпадъците, нещо, което не знаехме. На второ място, трябва да сме много отговорни при изготвянето на доклада, защото там, където бяхме, вносителите много разчитаха на нас. Те просто се осланят на нашите действия. На следващо място – подпочвените вода – подпочвените води, те са застрашени. И това са и твърденията на вносителите. В Родос имаше големи валежи, имаше наводнения, имаше три смъртни случаи. Това е също една от темите, които вълнуват Гърция. Проблемът какъв е? Бетонират се леглата на реките и стават наводнения. Наводнения, които взимат и човешки жертви. Значи, трябва да сме много внимателни и по отношение на това, кой изготвя докладите, докладите за осъществимост. Аз е, изхождам от факта, че властите ни предоставят достоверна информация. Но в текста никъде не се казва, че са се предпремели мерки в последно време. Например, бе казано, че има забавене във времето, за това трябва да реагираме сега бързо по отношение на рециклирането. Но това е нещо много важно, защото рециклирането в Гърция не съществува. Практически не съществува. Това е поне, е, което твърдят твърди гръцката страна. И сега, ако се възбуди дело срещу Гърция, ако това бе станало отдавна, сега нямаше да имаме тези проблеми. Има много проблеми в Гърция. Но ако нещата бяха поставени на правилни начала още в самото начало, сега нямаше да се сблъскаме с тези трудности. Ние може да поставим под въпрос нещата, които казват властите, но така или иначе трябва да работим с тази предоставена ни информация. Може да, естествено, предоставим възможност на секретарията да обработи постъпващата информация. А видяхме и документа на комисията. Там също има определена информация, която ни засяга и която трябва да анализираме и поставим под въпрос. Освен това, някои от нашите въпроси не, бяха от... не, не им бе отговорено. Например, граматика от този регион. Него също го посетихме. разбрахме, че не е било взето предвид мнението на гражданското общество. Казаха ни, да, новите закони, закони се, се прилагат, но изработването на законите при изработването на тези закони не е все предвид за директивата от 2008 година. Ние попитахме дали има разделение на, на докладите, дали има оценка на геологията, дали има оценка на, на въздействието. Оказа се, че такива оценки не са били направени. Има различни твърдения, те трябва да се проверят. Въпросът с статиката е друг проблематичен въпрос. Статиката на водните легла, на леглата на реките. Те са нестабилни, поне така се твърди от някои страни. Бяхме и в Левкини и видяхме, че нивото на реките е прекалено високо. Казани се, че това е от дъждовете, но това не можеше да бъде доказано. Ние не сме убедени. Не сме убедени, че са направени правилните оценки. Това според нас не бе не бя, беше вода от дъждовете, това бяха подпочвени води, които вече излизат на повърхността. А това става, защото подводните канали се затрупват. Значи нашата препоръка трябва да гласи забрана на всички нелегални съоръжения. Там, където те са построени, те трябва да бъдат затворени. Това се отнася и до съоръжението в Алгемон, там едно съоръжение се е срутило. На други места се предприемат сондажи. Но тук приключвам. Благодаря ви. Благодаря, казва председателят. Госпожа Аукен two interesting things that I'm going to tell you and all of you. Eh, estaba diciendo que ha, ha pedido eh, nuestro compañero eh, el señor. И така. Колегата Ангоракис има думата, госпожа Алкин също поиска думата. Трябва също така да дадем думата още на двама вносители на петиции. И а, вносителите на петициите вече са тук и очакват а преводът, освен правото е осигурен до 6,5. И това го казвам в интерес на координаторите. Нека да го имат предвид, но нямаме избор. Трябва да продължим с заседанието, тъй като вносителите на петиции са тук. Така че от вас зависи дали ще продължим заседанието на координаторите днес, тази вечер или утре сутрин. Добре, ще продължим днес с заседанието на координаторите. Сега продължаваме с разискването. Имам само един коментар от името на господин Хефнер, който не може да присъства днес тук поради проблеми с полета. Той не може да пристигне на време, за което се извинява и ще се опита да се свържи с вас по-късно, тъй като разбира се, той искаше да присъства, той е доволен от резултата на този доклад и си, просто иска да се извиня за неговото отсъствие от негово име. Е, е, Благодаря, Маргарет. Господин Андоракис има думата. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι ήταν μια σημαντική... Благодаря, господин председател. Аз също съм на мнение, че тази инициатива беше много важна Посещението, което проведохме наистина беше много важно. Тези, които участваха в делегацията, видяха колко големи са проблемите, свързани с околната среда. Но естествено има и много други сходни случаи, които са много по-тежки дори. Например, мините на доб... за добив на злато, има и други многобройни примери. Аз съм убеден, че във бъдеще ще продължаваме да получаваме молби за намеса или за посещение на място. Аз също смятам, че гръцките компетентни органи не ни казаха пълната истина във връзка с темите, които делегацията разгледа по време на своето посещение. Ще посоча един пример. Господин Мюнидас, него ще цитирам, делегацията не можа да извърши необходимото и планираното посещение на съответното място получихме описание на проблемите, но а, нашата комисия наистина трябва да настоява пред компетентните органи да се посещават местата, които са включени в дневния ред на делегацията и които са предмет на петиции. Това се отнася и за напълно неприемливата ситуация, свързана с 40 000 чували с отпадъци, които просто се изхвърлят в природата. Това не е възможно. Тези проблеми трябва да получат отговор, за това трябва да останем непреклонни и е, да направим съответните изключения. Най-големия проблем, който наблюдаваме в Гърция, той не е свързан с солидарността, както твърдят някои, а по-скоро, и това трябва да се покаже по-добре в доклада, за дълбоко вкорененото недоверие на хората в политиците. Хората не вярват, че политиците могат да решат техните проблеми. Това е основният проблем в Гърция. И е, това се дължи на анархичната анархистичното развитие в тази страна, което беше в полза на политиците до някъде, но по този начин не могат да се решават екологични проблеми. Имаме бедни региони, необходим е много строг надзор, за да може да се установи как се прилагат законовите разпоредби. Разбира се, необходимо ни е включването на гражданите в процеса на вземане на решения, за да могат наистина да се намерят най-добрите решения за случая. Благодаря, казва председателят. Вярно е това, което казвате, господин Ангоракис. Ние обаче не можем да пътуваме навсякъде, поне полагаме усилия. Смятам, че е, ние сме пътували и по суша и по море и се опитахме да направим възможно най-много посещения. Знаем, че има още много петиции, много общини, които е, подават такива петиции, но времето е ограничено. Ние изпробвахме всички средства, е, така както сме правили и при посещения в други страни. Сега господата Пападополус и Кликас. Да, благодаря, уважаема комисия, дами и господа. Искам от името на е, жителите на Корфу да ви благодаря най-сърдечно за тази огромна работа, която извършихте е, във връзка с вашето посещение. Ние още никога не сме а, е, виждали, не сме преживявали такова посещение от страна на парламентарна комисия на място е, и тази делегация така обстойно да се запознае с е, проблемите. Благодарим ви още веднъж много. Комисията по петициите би трябвало, може би, да си зададе въпроса защо вносителите на петиции изобщо внасят такива петиции. Колегата и аз между нас нямаме ни родствена връзка, нямаме и родствени връзки с държавния апарат, поради което винаги се опитваме да действаме в полза на нашата страна. Това е причината за нашата петиция Never My Back. Това е концепция, която винаги е, е застъпвана. Никой не иска да е, запази отпадъците до себе си. Това е принципа на Свети Флориан. Това е най-простият претекст да не се извършва подробна оценка на фактите. Господин Рундес е, каза вече, че. Е, че е, разгледахме изследването на Хидрологичния институт за Левкини. Това проучване и изобщо не е взето предвид нито от гръцката държава, нито от комисията. Ние не сме дошли тук, е, защото искаме да се отървем от отпадъците. Ние смятаме, че Е, доста процедури в Гърция се провеждат по политически критерии. Искам да чуя името на един единствен политик е, е, или парламентарист в Гърция, до чието жилище да има депо за отпадъци. Знаем естествено, че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 процедури в европейските органи, поради което не реагирахме веднага, защото се надявахме, че проблема с отпадъците ще се реши с новите регламенти и директиви, обаче виждам, че сме се заблуждавали. Преди да започне е, цялата тази дейност, ние дойдохме през 2008 година тук, изложихме аргументите и е, призовахме за спазване на принципа на предпазните мерки. Този принцип на предпазните предпазните мерки всъщност има приоритетно значение в европейското законодателство. Комисията обаче каза, че първо трябва да се направи проучване на замърсяването и след това да се вземат мерки, но това не е принципа на предпазните мерки. Този принцип беше направо потъпкан. Уважаеми дами и господа депутати, ние не сме дошли тук, защото не искаме отпадъците да са в нашата градина. Дойдохме, защото наистина сме на мнение, че Европейският съюз има определени задължения към нас. Ще посоча три кратки примера, най-вече в регион Ипирус. Тук виждате една снимка. Тук наистина сме проливали кръвта си за Европа. През юни 1940 година тези хора са попречили на германските части да заминат за Нормандия. Това платихме с нашата кръв. И е, всъщност е, тук виждате моя баща, който участва в изграждането на сградата Берлемон, сградата на Европейската комисия. Затова мисля, че е, ние можем да кажем, че сме убедени, че ако Гърция не беше се присъединила към Европейския съюз, тези деца, това са моите братовчеди, тези деца нямаше да живеят по-добре. Благодарение на членството ни в Европейския съюз ситуацията се промени и казах ви, не сме тук при вас, защото искаме да се отървем от отпадъците в задния си двор. Ние сме задължени е, по отношение на европейската визия и искаме е, държавата да поеме отговорност Когато изпратих тези снимки на комисията, ми казаха, да, но това не е доказателство, е, че тези е, снимки са правени в Кабонари. Аз мисля, че е, комисията в случая трябва да играе неутрална роля. Приключвам след малко. Комисията по петициите не трябва след тези дълги процедури да допуска онези, които а, са причинили неправда, накрая да ликуват за това в Левкими, в Карбонари и на други места в Гърция. А, трябва да се даде възможност а, да. А, се наложи европейската визия, тя да стане част от ежедневието. Става дума не само за замърсявания, става дума за европейска култура, става дума за нашите граждани, дами и господа. За това става дума. Това е всъщност грешката, която беше извършена при вашата оценка. Благодаря. Господин Гликас. Е, Месия.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 Съжалявам, че се забавям така. Но, както казах, благодаря ви за посещението. Срещнахме се в, в Атина. Говорихте с господин Дамаско и с другите колеги, които подкрепят тази петиция. Аз се присъединявам към това, което каза преждеговорившият. и искам да се концентрирам върху две неща. Най-напред, последното заседание от 24 април и 18 септември. Що се отнася до граматикова фатика? Граматикой офилис това са два различни завода. Те все още работят и произвеждат, произвеждат стотици милиони отпадъци. Въпросът е дали всички тези отпадъци трябва е, стигат там, където трябва. Значи, наистина в Гърция рециклиране почти не съществува. Има, видяхте различните предприятия. Това са огромни съоръжения. И хората, които живеят около тези съоръжения, са много загрижени. Всеки европейски гражданин създава 500 кг отпадъци на година. Това сочи статистиката, но истината е, че в Гърция се генерират много повече отпадъци и те не се рециклират. Рециклирането е почти нулево в Гърция от 250 е, хиляди тона на година, 80% отпадъци се обработват термично и няма почти никакво рециклиране на година. Ако се погледне тази статистика, ще видим, че има огромни количества отпадъци, които просто се складират на глава от населението. Това са 750 кг на човек. Тук виждате една диаграма. И въпросът е дали тези съоръжения работят ефективно по отношение на обработката и преработката на битовите отпадъци, дали се постигат европейските цели. Имаше изследване в Португалия, Испания, Италия и Румъния за обработката на отпадъци. И в Гърция ситуацията е такава, че тези съоръжения не бяха анализирани. Ние попитахме защо и не бе отговорено, че те не отговарят на доброто управление, на този критерий. Председателят казва, Съжалявам, трябва да прекратим дебата. Добре, казва ораторът. Само за две минути искам да спомена ситуацията в граматико. Не, но само тази снимка искам да ви покажа. За съжаление не мога да ви покажа всичко. Това е снимка, направена след дъждовете през ноември и през септември имаше много интенсивни валежи и виждате какви са катастрофите, които се получиха тогава. А това е снимка от вчера. Вчера също валя. Имаше много интензивни валежи и виждате залива на Евия. Моля ви, казва председателят. Много съжалявам, но все още имаме петиция, която не сме разгледали. Вече закъсняваме с половин час. в 6 и половина преводачите прекратяват работа. А, много ще ви помолим да ни изпратите аргументите си в писмена форма, да ги изпратите на секретарията и ние ще ги получим от секретарията. Много съжалявам, че трябва да прекратим тази точка от дневния ред и сега преминаваме към следващата точка. Това е Мохамад Реса Фертон, британско гражданство. Той е подал петиция по отношение на публичните служби в Европейския съюз. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на комисията, колеги. Целта на петицията е да се спасят работните места, които в момента са включени в щатното разписание на персонал на Европейския съюз. Председателят на комисията по бюджет и се обърна към комисията по петиции с, цитирам, припомнят, че Европейският парламент се противопоставя на предвижданията на, за съкръщения от страна на финландското председателство от 2006 година. Въпросът е дали наистина по този начин се правят спестявания или после прехвърлят места към е, временните договори. Кризата беше предизвикана от прекалено малко регламентация, не от е прекалено много регламентация. Ето защо подобни мерки само създават иллюзии за сигурност. В региона на Брюксел 100 000 работни места са свързани с Европейския съюз и международните институции. И една проста сметка показва, че загубата на 5% от нашите работни места ще доведе до загуба на, на допълнителни 5000 места в Брюксел. Всеки може лесно да стигне до извода, че 7000 хора, живещи от помощ за безработни, струват по-скъпо от 2000 души, които работят. Също така трябва да отбележим, че са затегнати заплащанията на работещите в европейските институции. В Люксембург много от нетите на работни, на времени договори работят за заплати под средното за Люксембург. В ключовата сцена от филма на Майка му «Капитализъм. Любовна история» председателят на Комисията за надзор на, на Американският конгрес заявява, че не е наясно къде са отишли 700 милиарда долара от програмата за спасяване на банките. Най-вероятно те са отишли някъде към страните от БРИКС и вероятно този капитал ще се използва за закупуване на ново оборудване и технологии, с които да се отнемат дялва на пазара от Европейския съюз. Като вземем предвид последиците от приватизацията, най-вероятно тези мерки ще доведат до сериозно увеличаване на разходите. Какво ще се случи с служителите на институциите, нети на договори, след като напуснат институциите? Как ще бъдат спрени тези лица да използват вътрешната информация, с която разполагат и контакта, с които разполагат в полза на новите си работодатели, по който начин да се злоупотреби с средствата на дънокоплаците. Вярно също така, че служителите на Европейския съюз са принудени да работят 6,66% в повече, без увеличаване на заплащането, след съкръщаването на заплащането им през 2004 година и в последствие. Но вече има заплатива от тяхна страна. Знаете, че страните на по на държавите членки на Европейския съюз увеличи от 15 на 28, а, а едновременно с това не се увеличава съответно щата, като някои държави членки остават недостатъчно представени. Едновременно с, с това много служители нети невременни договори в делегациите пристъпиха към като процес на съпротива, като работят само от си работно време, без да работят допълнително, което води до много по-малък брой изработени часове в ЕСВД, например. Чувате ли Вашингтон и Москва да се смеят? парламента ще, е, късмет, ще има късмет, ако има съкръщения само от 5% на неговите служители. Ясно, че трябва да се сложи край на мерките за економии в някакъв момент. Ето защо аз обръщам внимание на вашата комисия към предложението на Европейската комисия и новият проект за правилник за длъжните лица на Европейския съюз. Той не беше проведен съгласно правилата с, с, чрез консултации с синдикалните организации. Този диалог все още не е приключил и много съжаляваме за факта, че Европейската комисия работи под такъв натиск. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Някой от колегите иска ли да вземе думата по тази петиция? все още не сме се обърнали към Европейската комисия. Прехвърлихме вашата петиция към Комисията по бюджети за становище и получихме писмо от тях на страната и ни съдомяват, че в момента разглеждат различните въпроси, които са повдигнати в, от вносителя на петицията. Или казано с други думи, работи се по тази петиция и се надяваме скоро да постигнем конкретни резултати, тъй като се работи в комисията по печети. Няма представител на Европейската комисия, колкото разбирам, някои от членовете на комисията искали да вземе думата. Ако ли не, петицията остава отворена и очакваме становището на комисията по печети. Надяваме се на нейната подкрепа. И накрая, след цялата тази процедура, се надяваме да има последващи действия след тази петиция. А към момента мога само да благодаря на носителят на петицията за нея. Според нас тя наистина е, е изключително важна и със сигурност ще разгледаме много внимателно тази, този въпрос, за да намерим някакво задоволяващо всички заинтересовани среди решения. И по този начин приключваме с днешното заседание и бих искала да помоля координаторите да останат в залата, тъй като ще пристъпим незабавно към, заседанието на координаторите, след като другото няма да присъстват напуснат залата. Благодаря ви.